You can take a seat. It's time to start. Моля, заемете местата си, ще започнем. These um, elections. За да проведем избор на председател и заместник председател на специалната комисия по изкуствен интелект. Нека да започнем. Добър ден. Както казах, аз ще председателствам това заседание на комисията АИДА, където се надяваме да успеем да изберем председател и четирима заместник председатели. Имам няколко процедурни бележки преди да започнем с процеса на избор. Това заседание вече, разбира се, е открито, както виждате. След това целта на това заседание, отново трябва да повторя, е да се създаде комисия, като се избере председател и до 4 заместник-председатели. 2-1-3 е, е съответния член от правилника. След това първо ще изберем председател, а след това ще изберем четиримата заместни председатели. А, нека да чуем имената на заместниците, които участват в гласуването. Е, Както заявиха политическите групи. So, I tell you, in the case of the EPP... Що се отнася до НП, имаме двама, които играят тази роля. Хана Бикунен, която е заместник на господин Терас, след това Йорген Уорборн, който замества господин Шикерски. Сикорски. Друга политическа група НИ Пинге Доли замества Радаковски. И това е. Продължаваме. Много е важно политическите групи да ме информират за смяна на списъка преди промени. Има ли някои някакви бележки? Можем да продължим. за заместниците, които участват от вкъщи или от другаде, можете да вдигнете ръка с бутон в интеракцио. И сега избор на председател. Нека да започнем с избор на председателя. Преди да продължим с изборите, трябва да проверим дали има кворум. дали той е стигнат. Членовете, които участват, е, е. могат да натиснат бутона. Каня ви на това заседание за избор на председател. Няма други номинации. Заповядайте. За мен е удоволствие да предложа Драко Штрогорахи от името на Риню. Много мило, продължаваме. За да има валидна номинация, трябва да е кандидатът да е избран или, или да е номиниран или от политическа група, или от една 20 от съставителите на определена комисия. А. Е! Ако получим съгласие, кандидатите трябва да обявят, да подпишат декларация за финансовите интереси както и декларация за надлежно поведение. Още няколко процедурни въпроса. с акламиране може да се избере. Има ли някой против акламирането? Онези, които са против акламиране, може да натиснат вдигане на ръка. една пета от членовете. Господин Тодораки. Моля за ръкопляскане да изберем господин Тодораки. I hereby declare the renew... Обявявам кандидата на Реню, господин Тодораке, за избран Поздравления и успех! И сега той ще поеме заседанието. Благодаря. Well, yeah, <laughs> that's it. Уважаеми колеги, първо искам да ви благодаря за това, че повярвахте в мен, за подкрепата ви и мога да обещая, че ще упражнявам с максимална прозрачност този си мандат. Подобно на вас съм убеден, че сте тук, защото вярвате в потенциала на изкуствения интелект, в цифровата трансформация и възможностите, които се предлагат чисто глобално, като общество и като съюз. И в тази глобална рамка. И така, това не е точка от днешния дневен ред, обаче и за това продължаваме с останалата част от днешната работа, а тя е избор на заместник-председатели. Сега започва първия кръг за първи заместник-председател. Моля за номинации от групите. Заповядайте. Благодаря, добър ден, поздравления от моята група. Искам да ви предложа Мия Петра Кампула за първи заместник председател на тази комисия. Благодаря. Предполагам, че кандидатката е съгласна и е, отговаря на всички условия, записани в правилника. Има ли други номинации и онлайн няма. Добре, тогава предлагам да номинираме първи заместник председател на комисията с ръкопляскане. Congratulations. Поздравления, госпожо Компула Матри. Щях да ви поканя по принцип да седнете тук до мен, но поради правилата няма как. Затова, за това ви благодаря, че проявявате разбиране. Преминаваме към втория кръг а, избори, номинации от политическите групи. Заповядайте, НП. Благодаря, господин председател, и поздравления за назначението. От името на групата на НП бих искала да изляза с името Жан-Фруа Дидие като втори заместник-председател на нашата комисия. Дали кандидата е в залата? Предполагам, че сте съгласен и отговаряте на условията. Благодаря ви. Има ли други номинации или някой, който е против тази? Няма такъв. Благодаря ви. Предлагам пак с ръкопляскане да изберем втори заместник председател. Поздравления! Преминаваме нататък с избор на третия. Заместник председател, същата процедура. Заповядайте, НП. Много ви благодаря. Отново от името на НП бих искала да предложа за трети заместник председател на тази комисия госпожа Дина Тот. Благодаря. Отново, госпожо Тот, съгласна ли сте с това предложение? Благодаря. Има ли други предложения? Няма. Благодаря ви. Отново с ръкопляскане третата номинация. Поздравления! И сега четвърти кръг за четвъртата номинация. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. <clears throat> Отново Искам да представя кандидатурата от нашата група на Биргит Зипел. Благодаря ви. Има ли други предложения, възражения? За... Няма. Госпожа Зипел явно също е съгласна и отговаря на условията. Благодаря ви. За четвърти път отново с ръкопляскане предлагам да протече избора. И така изчерпахме дневния си ред. Това беше всичко, което имахме да направим днес. Поздравления на екипа местни председатели Благодаря на всички ви е, за доверието, което отправихте към нас. Е, благодаря ви е, за което нямаме все още някакъв дневен ред, който да е фиксиран. Знаем, че първото реално заседание ще се проведе седмицата на 26 до 30 октомври. В момента, в който знаем конкретни дати, ще ви ги изпратим. Искаме също така първи заместник, извинете, председател Вестагер да присъства на първото заседание. Надяваме се да присъстват Следващата седмица ще пиша пък на координаторите, за да проведем първо заседание. Заместник-председателите също ще помоля да участват на заседанието на координаторите. Колкото повече сме, толкова по-добре според мен. Като общ подход на работа, който аз бих искал да привнеса, бих искал да работим максимално сътрудничество, всички да имат участие, което да е ясно. На тази първа среща на координаторите ще ви помоля да попитаме как бихме могли да поставим предизвикателства пред комисарите. Още сега трябва да кажа, че не искам да ги каня, за да слушаме общи речи. Мисля, че всички знаем какво е становището им по тези теми най-общо. Искам да има някакъв смислен разговор, разумен разговор, особено имайки предвид, че сроковете на комисията, за това да излезе с законодателство за данните и изкуствения интелект до година, първото три месече, много напрегнат. Така че те имат нужда да чуят какво мислим ние, по това какво мислят, какво правят те. А за да стане това, трябва да могат или да трябва да се, се съсредоточат върху работата си. И така отново координаторите идната седмица ще помоля да почнат да мислят, за да можем да видим какви ще бъдат евентуалните теми, по които да говорим с комисарите, така че когато се видим с тях, наистина да има политически дебат по тази важна тема. Много ви благодаря. Това е всичко за днес. В момента, в който календара излезе, ще ви информираме и ще се видим в края на октомври. Благодаря. let's.